в е, писмото. Не считам, че ще има каквито и да е пречки вие да одобрите тези кандидати. Следваща точка от дневния ред. Общи разисквания по темата банани. Една препоръка от госпожа Балцани, споразумение относно търговията с банани. Следва и доклад на госпожа Балцани е, отмяна на регламент е, номер 1964 на съвета относно митническите ставки за банани. Също така ще бъде разгледано и споразумение относно търговията с банани. Госпожа Балцани ще бъде докладчик за двата доклада, също така и по споразуменията относно търговията с банани. И в началото на дебата Тя ще получи думата за 6 минути. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Европейския парламент трябва да се произнесе по две споразумения. Споразумения, които са сключени с САЩ и 11 латиноамерикански страни. Тук Можем да кажем, че историята на тези споразумения е много дълга, но тази история вече приключва. Става дума, че е, Европейската комисия е, беше е, обвинена от Световната търговска организация. Темата е много деликатна недискриминация в международната търговия и Европа би могла при организацията на вноса на банани в Съюза да спазва този принцип за недискриминация, защото е, всъщност е, страни от АКБДБ са били предпочитани до сега е, пред други страни. Е, защо тези страни имаха възможност да е, представ, да предлагат на европейския пазар банани без мито, докато останалите страни трябваше да плащат мито от 176 евро. С новото споразумение тези неща ще се променят и преди всичко страните от АКДБ ще получат правото да а, предлагат тези стоки в Европейския съюз без мито, а други страни ще получат правото да изнасят банани в Европейския съюз, като до 2017 година тариф, митническите тарифи ще спаднат от 176 до 114 евро на тон. Това е много важно да се подчертае, както и факта, че от една страна задълженията на Европейския съюз сега са изпълнени, е, имам предвид задълженията към Световната търговска организация, с което се възстановява е, доверието към институцията. Освен това, интересите на страните от АКДБ продължават да бъдат запазени за тях ще се предвидят допълнителни инструменти за подпомагане, които са уредени в споразумението. По този начин тези страни ще могат да инвестират в диверсификация на своите продукти, като по този начин като цяло ще могат да укрепят своите економии. Е, 190 милиона евро са предоставени за тази цел и е, то до 2013 година. Аз смятам, че тези споразумения са положителни, не само защото по този начин се слага край на спора, който би довел до санкции е, спрямо Европейския съюз и би подкопал е, неговото е, доверието в него не, по този начин се а, дава възможност а, за економическо укрепване на страните от АКТБ. Те а, няма да бъдат изложени на неконтролирана конкуренция. По този начин може да се заяви, че парламентът ще се присъедини към тези споразумения. Искаме да помолим комисията, възможно най-бързо, да представи оценка на въздействието на тези споразумения предвид страните от АКДБ и европейските производители до 2020 година. Защото е, всъщност е, страните от АКДБ зависят много от производството на банани. Имам предвид също и крайно отдалечените райони оценката ще трябва да се извърши преди да бъдат приключени финансовите съпътстващи мерки за страните от АКТБ. Съветът и комисията трябва да поемат задължение да извършат проверка на ефективността на тези финансови мерки за подкрепа и е, при необходимост да разработят други инструменти за подпомагане на тези страни за да не бъдат оставени те а, сами на произвола и да а, не претърпяват а, отрицателни последици. с тези споразумения ще се коригират цените и ще се промени и конкуренцията на пазара на банани. В момента тези споразумения представляват решение на един деликатен въпрос – и е, гарантират е, правата и на най-слабите страни. Това беше всъщност и основната цел на споразуменията. В е, подробния дебат в Комисията за международна търговия непрекъснато се изтъкваха тези аспекти. Основната задача е да се предложи устойчиво решение чрез мерките за подпомагане и паралелно чрез надзор върху развитието на пазара съветът и комисията ще трябва да укрепят и да продължат е, някои от мерките прилагани до сега. Благодаря. Госпожа Джари отново получава думата. Е, е, Благодаря. Госпожа председател, уважаеми господа и дами депутати, госпожо Балцани. Много се радвам, че ми давате възможност да говоря по тази изключително важна за търговията ни със света тема. Тема, която е важна и за развитието, и за солидарността. С голямо удоволствие отговарям и на въпроса на господин Морейра, председателя на Комисията по международна търговия, а и ще направя коментари по, казаното, по препоръките, изготвени от госпожа Балцани. Съветът е съвсем наясно, че производството на банани е от изключително важно значение за регионите на Европейския съюз, където се произвеждат банани и е, се предполага преди е, края на програмата за мерките за бананите, 18 месеца преди нейния край, да се направи преглед на нейните последици. Господин Чоло ще се занимава с този въпрос. Това въжи и с споменатото споменатата в устния въпрос оценка на въздействието. Що се отнася до съпътстващите мерки за бананите, за да ги прилагаме, трябва а, да се прилага е, регламента за търговия а, с трети страни бенефициенти по тези мерки. И за тази цел трябва да се преодолят институционалните пречки. Съветът подкрепи проекта регламента за съпътстващите мерки за бананите на първо четене. В този регламент се отчертават ясни критерии и показатели, като например обема на търговията с банани в Европейския съюз, значението на търговията с банани за економиката на съответната страна от АКТБ и общото е, ниво на развитие в съответната страна. Що се отнася до програмата ПОСЕЙ, а именно програмата за специални опции за отдалечените райони и островите, е, е, прияти са специални мерки за най-отдалечените части на Европейския съюз. Предложението в момента се е, разглежда от съвета. Що се отнася до споразумението за свободна търговия с Колумбия, Перу, страните и страните от Централна Америка, както и тарифите за бананите, договорени в рамките на тези споразумения, съветът все още не е излязъл със становище по този въпрос и за това няма как да представя неговата официална позиция. Европейския съюз преговаря с Андската общност, за да се изготви регионално споразумение, но през юни 2008 година Преговорите бяха преустановени, тъй като страните от Андите не можаха да се договорят за основните цели. Преговорите се подновиха през 2009 година с Колумбия и Перу, като целта е да се създаде многостранно споразумение за свободна търговия. През юли 2009 година Еквадор се оттегли от преговорите, но а, те продължиха с Перу и Колумбия. Комисията приключи преговорите с Перу и Колумбия на 1 март 2010 година, а други членове на Анската общност, включително и Еквадор, могат да се присъединят към това споразумение. Еквадор официално е заявил желанието си да поднови преговорите и да се присъедини към споразумението, нещо, което съветът приветства. Ако преговорите с Еквадор се подновят, нивото на ангажиментите в областта на достъпа до пазара трябва да се да съответства на това договорено с Колумбия и Перу. И за това се обръщам към Европейския парламент с призив да даде своето одобрение за тези споразумения е, за търговията с банани и митата за тях. Разчитам на вашето сътрудничество. Благодаря, госпожо Джория. Сега давам думата на господин Чолош от името на Европейската комисия. Мерси, мадам ла президент, мадам ла министра. Благодаря, госпожо председател, госпожо министър, госпожо Балцанио, дами и господа. Бих искал да отбележа, че основните характеристики на предложението на Европейската комисия по бананите бяха подкрепени от докладчика госпожа Балцани. Нейният доклад осигури добра основа за преговорите и за подписване на споразумението. Европейската комисия подкрепя препоръките на докладчика за одобряване на Женевското споразумение относно търговията с банани. Госпожа Балцани ясно каза какви са основанията за това. Искам да подчертая също, че споразуменията ще доведат до разрешаването на един много сложен въпрос и ще ни помогнат във воденето на преговорите в кръга Доха, както и ще допринесат за един предсказуем пазар на банани в Европейския съюз в едните години. Сега искам да се спре на въпросите, поставени от докладчика, както и от депутати в устни и писмени въпроси, както и въпросите, поставени в проекто резолюцията. Относно помощта за производителите от Европейския съюз. Аз осъзнавам социално-економическата роля, която производство на банани играе в отдалечените райони на Европейския съюз. В един скорощен доклад по програмата ПОСЕИ, представен пред съвета и комисията през септември миналата година, бяха очертани тези последици, и при изменението на режима за търговия с банани от 2006 бяха отчетени интересите на сектора на бананите, беше осигурена допълнителна помощ. Става дума за анализ на въздействието, който беше осъществен и беше решено да се намалят тарифите. Комисията внимателно ще следи последиците от прилагането на споразуменията и ако се установи, че има някакъв отрицателен ефект, ние ще сме готови да изменим тези споразумения. Що се отнася до укрепването на позициите на производителите на банани по цялата верига, искам да кажа, че това е въпрос, който се отнася не само до сектора на бананите, а и в целия сектор на производство на храни, тъй като искаме да се открои добавената стоеност в цялата продоволствена верига. В рамките на реформата на ОСП Европейската комисия ще направи предложения за укрепване на организациите на производителите и тяхната роля в производствената верига, както и да се подобрят техните преговорни позиции групата на високо равнище за сектора на селското стопанство ще направи предложения в този смисъл. Има четирима комисари, които участват в работата на групата на високо равнище и има работна програма на тази група. Ще бъдат направени предложения от комисията в едните години в опит да се осигурят отговори, свързани с гарантирането на преговори, на, прозрачността на преговорите по цялата верига. Сега относно предоставянето на финансови ресурси и до съпъсващите мерки за страните от АКТБ. Знаете, че в проекто регламента се подчертават основните правила за придружаващите мерки, както бяха одобрени през октомври от Европейския парламент. Така че критериите, за които настоявахте, вече са записани в регламента. Европейската комисия работи в тясно сътрудничество по този въпрос с Европейския парламент. Това ни позволи да направим добър компромис по основните въпроси. Проекто регламента свързан с помощта за страните от АКТБ, беше одобрен от Европейския парламент и определя критериите за предоставяне на средства на различните страни бенефициенти. Вие самите ги поискахте, там също е посочено, че трябва да има оценка за ефекта върху пазарите на тези страни 18 месеца преди изтичането на програмата, за да видим дали е необходимо да бъдат предприяти допълнителни мерки. Относно оценката на въздействието, и какъв е ефекта върху производителите на банани в развиващите се страни а, и в а, страните, в най-отдалечените райони до 2020. Ние говорим за много страни от света, където се произвеждат банани. Има много от тях, където бананите са основна храна и за това ще е много трудно да се направи нужното изследване, нужния анализ, но аз съм готов да предприема тази стъпка при необходимост. И да предоставя вече наличната на комисията информация от предишни изследвания в тази област. Е, И накрая, относно преговорите за споразумения за свободна търговия с страни от Латинска Америка, в частност Еквадор. Вие знаете, че преговорите за такива споразумения с Колумбия, Перу и страните от Централна Америка бяха приключени на техническо ниво. Споразумението с Колумбия и Перу е отворено и за други страни, от анската общност, които могат да се присъединят към него, включително Еквадор. Еквадор поиска да има място на масата на преговорите официално. Комисията и еквадорската страна проучват въпроса как могат да бъдат подновени преговорите и какви стъпки могат да бъдат предприяти. Това бяха встъпителните бележки по вашата препоръка, вашия доклад и по въпросите, които поставихте. Зная, че говорих малко надълго, но исках да ви предоставя цялата информация, с която разполагам към момента по тези въпроси. Благодаря, господин комисар. Господин Георенс е, получава думата за 3 минути като е, докладчик от е, комисията ДВ. Благодаря, господин госпожо председател. Един от основните принципи в международното право е този на недискриминацията. Това е ясно, но от друга страна положението е малко по-различно. Страните от АКТБ не плащат мита, когато изнасят банани из Европейския съюз, защото има споразумение за това и те са добили това право. Това е факт. Страните, които не са страни от АКТБ, по-рано плащаха 176 евро на тон, но тези мита ще се намалят на 114 евро на тон. Това ще промени положението във връзка с конкуренцията. По-рано страните от АКТБ имаха по-голяма защита, сега няма да имат такава висока защита. И комисията преговаря от името на Европейския съюз. Моят въпрос тук е следният. Дали комисията а, не можеше да се занимае с този въпрос малко по-различно. Ясно е, че отговорът е не. Ако комисията бе подходила по по-различен начин, то всичко ще да се е, е, разреши в механизма за решаване на спорове в СТО и резултатът най-вероятно ще, ще да е доста по-различен от постигнатото в преговорите, чието резултати обсъждаме тук днес. Значи ли това, че е, всичко е добре, щом свършва добре? Не съвсем точно. Аз съм докладчик по темата е, съпътстващи мерки за бананите, които ще представя утре на второ четене. Искам да направя няколко коментара. Първо, бюджета за бананите за търговията с банани се е, увеличи значително. Това е добре, без споменати от комисията. И в тази връзка имаше притеснение за производителите на бадани в отдалечените региони на Европейския съюз и за тяхното положение. Има още един друг важен въпрос. В комисията по развитие с тези 114 евро няма да се сложи край на натиска за сваляне на митата. Договарят се допълнителни споразумения, има преговори в момента. И най-вероятно в крайна сметка може да се стигне до 75 евро. Така че целият принцип, целият смисъл на принципа на недискриминация означава, че можем да очакваме постепенно спада на тези мита, нещо, което е доста притеснително. Що се отнася до мерките, съпътстващите мерки за бананите, ще обсъдим тази тема утре и благодаря на комисаря, че взе предвид, че парламентът предлага някои е, нови мерки, а именно оценка на въздействието 18 месеца преди края на действие на тази програма. Тоест, това означава, че ще можем да а, гледаме малко по-нататък от 2013. Надяваме се 2013 да е краят на проблемите с бананите. сега от името на групите казва председателят. Давам думата на госпожа Андри Кене от НП. От името на НП аз настоявам Европейския парламент да даде зелена светлина на това важно споразумение. Ние считаме, че това ще улесни преговорите от кръга Доха и ще даде стимул на двустранните ни преговори с страните от Меркосур за споразумение за свободна търговия. Ние приветстваме тенденцията за либерализация на световната търговия с банани, включително сегашното споразумение в рамките на СТО и споразумението с страните от Андиите. Искам да кажа, че доклада на Нашия докладчик е много балансиран, отчита интересите на нашите партньори от страните от АКТБ, както и местните европейски производители на банани. Аз съм твърдо убедена, че преминавайки към по-голяма либерализация на световната търговия с банани, трябва да гарантираме, че няма да заличаваме индустрии, които са играли традиционно важна економическа и социална роля в региони като Канарските острови, Гваделупе, Азорските острови, Мадейра. Надявам се, че комисията ще предприеме стъпки и ще осигури подкрепа за местните производители от Европейския съюз в рамките на средствата по ПОСЕЙ и ще предприеме при необходимост други стъпки, за да осигури, че наред с либерализацията на световната търговия на банани, местните производители ще могат да останат на пазара и да продължат своята традиционна дейност. Това надявам се да бъде отчетено и при дискусиите по следващата финансова перспектива. Благодаря. Сега за групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите, господин Тиролиан трябва да говори, но не го виждам в залата, затова давам думата на господин Арсенис от същата политическа група. Давам ви думата за две минути, господин Арсенис. <coughs> Да, е, бананова република е понятие, което познаваме всички. Това са страни, в които е, има огромно производство на тази култура. И това е основното производство. И ако дадено правителство не им е удобно, тогава е, могат да се правят преврати в тези страни. В тези страни, както преди, така и сега, ще продължи производството на банани и е, същевременно това означава изсичане на гори, разрушаване на работната среда, катастрофални условия на труд и използване на средства за растителна защита, които са забранени в е, Европейския съюз. Това са обичайни практики там. Същевременно с това мултинационалните концерни

владеят 90% е, от пазара на банани само с един сорт, въпреки че има много повече сортове. Тази монокултура е много застрашена от е, заболявания по растенията. И със сигурност може да се каже, че мерките за подкрепа на страните от АКТБ са важни, но е, ако бъдат намалени тези мерки, това ще намали производството в тези страни, които и без това са бедни. Европейския съюз е най-големи най-големият пазар на банани в света и е, по тази причина носи големи печалби. Тези мултинационални концерни владеят пазара, опитват се изцяло да го поставят под контрол и да изтласкат от него малките производители. Ние трябва да следим това да не се получи и по тази причина моля комисията да следи точно за спазването на европейските правила, за да не могат мултинационалните концерти да злоупотребяват с господстващо положение на пазара за сметка на производителите. Тези картели не трябва постоянно да повишават печалбите си за сметка на производителите. Благодаря за вниманието. Благодаря господин Арсенис. Сега за групата на зелените. Госпожа Штасън за една минута. Говорим за, за одобряване на мерките за бананите, но ние сме против, защото това е просто либерализация. Тоест, увеличава се доминиращата позиция на големите многонационални фирми от, Съединен... от Америка, които контролират тъй или иначе вече повече от 90% от търговията. Нещо, което е зле за някои от страните от АКДБ и отдалечените региони, както и Еквадор. Отново, за пореден път, дребните производители на банани ще е, са потърпевши. Така че е крайно време да започнем една радикална реформа на правилата на международната търговия, така че да се защити суверенитета на продоволствието и да се осигури оцеляването на местното производство навсякъде. Трябва да се подкрепят страните от АКТБ е, и Европейския съюз не прави достатъчно. Не е достатъчно просто да се оцени въздействието на е, тези споразумения. Трябва да се приеме законодателство, което да насърчи устойчиво развитие и да подкрепя дребните производители. Благодаря. От името на е, Обединената левица господин Оаро има думата за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Аз не считам, че тези споразумения са положителна стъпка. Дребните производители на банани от АКТБ стават заложници на споразумението от Женева и в рамките на преговорите от Доха. Тези преговори, тези споразумения се налагат от Световната търговска организация. Вярно е, че съдбата на древните производители в страните от АКТБ е в най-отдалежените региони не се взема предвид достатъчна степен, а, а се а, само а, крупните международни фирми, както и европейски гиганти в тази област както в сектора на бананите, така и на производството на захар, наблюдаваме една и съща тенденция към един голям световен пазар, който смачква по-дребните и по-уязвимите производители. Съпътстващите мерки, които се предлагат, няма да са достатъчни, за да не се допусне нарушаване на бизнеса на дребните производители. Говорим за най-бедните страни в света, на които трябва да се осигури истинско развитие. Настоява се да подпишем споразуменията, да се приключат преговорите от Доха, но би трябвало да се а, следва същото и защитата на правата на хората, на работниците, достойни условия на труд. Мисля, че това би помогнало повече на хората в тези райони. За групата Европа на свободата и демокрацията, господин Кембъл Банерман за една минута. Благодаря, госпожо председател. Тук говорим за война. Една търговска война с Съединените щати която продължи 16 години и сега сме напълно погромени. Близо 200 милиона долара бе глобата, която бе наложена на Европейския съюз от Световната търговска организация. Всичко заради е, протекционизма на Европейския съюз, основно за да се защитят френските колонии. Този банан, който ви показвам тук, купих го а, от един обикновен супермаркет, на практика е нелеганен. Нелеганен, защото не отговаря на регламента за дължината, ширината и а, извивката на бананите. Какво става? Европейския съюз побърква ли се? Е, не мога да разбера. Благодаря. Госпожа Стасен за от името на независимите. Благодаря, госпожо председател. От десетилетия Европейския съюз извършва протекционистична търговска политика по отношение на бананите. Е, вносните мита трябва да държат далеч от пазара латиноамериканските производители и същевременно е, получаваме лоши е, продукти от страните от, в крайно отдалечено положение. Световната търговска организация многократно е опреквала Европейския съюз точно за тази политика. Европейския съюз пледира за е, спазване на международното право и за свободната търговия, обаче когато става дума за самия Европейски съюз, тогава той си затваря очите. И не мисля, че е редно да се поддържа нерантабилно бананово производство на Азорските острови, в френските колонии и в е, районите в крайно по отдалечено положение, защото всъщност това струва много средства на накоплаците всяка година. Време е да приключим приключим с тази политика и да не подкрепяме повече тази економическа неефективност. Господин Мато Адровар е, за две минути и половина от е, НП. Е. Благодаря, госпожа председател. Господин Камбел, убеден съм, че банана, който показахте, не е от Канарските острови. Добре е, че говорим по темата за бананите. Добре е, защото е важно да повторим че ще осигурим подкрепа на производителите на банани и най-вече тези от Канарските острови. Женевското споразумение за търговията с банани не е добра новина. И това, което обсъждаме днес от гледна точка на защитата на бананите, не е изцяло удовлетворително. Разбира се, аз разбирам, че предложението идва от Международната търговска организация има по-различен подход от моя, но въпреки това аз приветствам положителните аспекти, включени в тази резолюция и слагането на край на многогодишните спорове в рамките на СТО и че най-после настъпи желаното спокойствие в сектора, което ще гарантира сигурност и стабилност за, за бъдеще на производителите в отдалечените райони те имат огромни затруднения, въпреки че произвеждат отлично качество банани и трудно да се конкурират с банани, внасени от третия страни, защото имат по-високи изисквания, свързани с стандартите за опазване на околната среда, на безопасността и прочие ние сме изправени при една драстична ситуация от 176 евро на тон да се намалят от 114, а за Перу и Еквадор дори до 75 евро. Извърши се посей, реформа на посей през 2006 Говореше се за намаляване на тарифите но тогава не можехме да предвидим, че тези тарифи ще паднат на 114 долар, е, евро на тон. Това означава, че е необходимо да се усъвремени подхода към митата. 176 евро на тон беше ниска а, тарифа, 114 не е оправдано. В а, Европейския съюз а, имаме задължение да подкрепим, да защитим европейските производители на банани. А, вдигнахте синя карта, дали искате да зададете въпрос или за Catch the Eye. Не, искате да се изкажете в Catch the Eye. Катрин Стелър за една минута. Моля. Благодаря, госпожа председател. Ще се занимая с бананите от така наречената справедлива търговия. Много важни са бананите, произведени от най-бедните страни. Е милиона евро са насочени за подкрепа на тези страни, но ако разгледаме начина по който работят хората в тази отрасъл и как се третират те от големите многонационални корпорации, ще бъдем доста шокирани. За това е много важно да предприемем такива мерки, е, че да се защитят е, хората, работещи в този отрасъл. В Шотландия, е, откъдето съм аз, бананите са най-любимия плод на хората. И за всички е много важно те да се произвеждат по един достоен начин, обаче също времено, ако няма огромни количества банани в супермаркетите, хората се оплакват. Така че трябва да се погрижим за най-уязвимите хора по света. Колегата Господин Лавия за минута и половина. Уважаеми колеги, двустранните търговски споразумения се сключват за сметка на европейските производители, които страдат от либерализацията на вноса. И също така ще трябва да се намалят митническите тарифи. Тези споразумения десетилетия наред са водили до конфликт, обаче от друга страна пък са запазвали европейските банани. Намаляването на митата, което беше договорено с страните от Латинска Америка и подкрепата на АКТБ страните, всъщност това за европейските производители на банани е, ще донесе много проблеми днешната подкрепа на производителите на банани в Европейския съюз се гарантираше до сега от програмата Посейно. При последната реформа през 2006 година подобни споразумения не са били вземани предвид и затова смятам, че е разумно да бъде приканен съвета да си помисли за специфични инструменти и средства в тази насока, за да може да се гарантира финансова подкрепа за европейските производители и да се произведе баланс т.е. да се компенсират възможните щети, които биха проистекли от намаляването на митата и от тези споразумения. Мисля, че ние не можем да не си позволим едно стабилно решение, за да намалим вредите, които ще възникнат за пазара. Госпожа Кеслингър за една минута. Благодаря, госпожо председател. Води се един дълъг диспут между Европейския съюз от една страна и е, производителите на банани от Латинска Америка от друга страна. Аз е, съм за тези споразумения, защото по този начин се е, прекратява спора с Световната търговска организация. И не се забравя като цяло ситуацията на страните от КТБ. Е, там е, положението ще се следи и при необходимо ще се оказва помощ. Важно е, е за Европейския парламент да се извърши оценката на въздействието. Въпреки е, помощите, които ще се предоставят и които са важни, не трябва да се стига до пренасочване на средства от Европейския съюз, защото е, много често се извършва такова пренасочване и средствата се използват за други цели. На тази практика трябва да се сложи край. За а, актуалния случай, дали ще става дума за фонда за развитие или фонда за селско стопанство, а, няма значение. Европейския съюз трябва да носи своята отговорност пред страните от АКТБ и страните в крайно отдалечено положение Радваме се, че тези споразумения са вече факт, но от друга страна хвърляме поглед и върху преговорите в Давос. Страните от Г20 искат да се приключат преговорите с Световната търговска организация до 2012 година. Нещата обаче изглежда така, че а, споразумението до голяма степен а, ще бъде повлияно от хода на преговорите Доха. Благодаря. А, госпожа Кели за една минута. Господин Кели за една минута, извинете. А преди няколко седмици ние говорихме като луди за пчелите, сега говорим по същия начин и за бананите. Имаме смесени а, реакции и това не е изненадващо. Има някои безпокойства за ефекта върху околната среда и особено за ефекта върху производителите в Европейския съюз. Това трябва да се отчете. Най-голямата отговорност на всеки орган или страна е да се погрижи първо за собствените си производители. Едва тогава можем да подадем приятелска ръка на другите. Има много в Европейския съюз, които се чувстват дискриминирани. Например, в производството на телешко месо, както в моята страна. Да, нека да подадем приятелска ръка, но това да не бъде за сметка на нашите производители. Сега пристъпваме към процедурата за привличане на вниманието. Една минута на първия оратор. Благодаря, госпожа председател. Уважаеми господа депутати, както казахме по-рано, тук най-отдалечените региони, включително региона, от който аз произхождам, нямат каквито и да било възражения срещу споразумението от Женева или срещу двустранните споразумения за търговия, които бяха договорени по-късно. Даваме си сметка, че тези споразумения са неизбежни. Обаче има а, и печелищи и губещи от тези споразумения и най-отдалечените региони ще бъдат сред губещите. Нещо, което не е приемливо за мен, е това, че комисията днес настоява, че програмата ПОСЕИ от 2006 е, година за опциите за далечените райони е предвиждала това, което се случва сега. Не е така. Е, е, тогава имаше тарифа от 100 76 евро, сега е, тя спада на 148 с тенденция към още по-голямо понижаване на 114. Трябват компенсации. Още една минута за Catch е, и господин Ферера. Благодаря. Ние сега отваряме широко вратата на Европейския съюз за многонационалните а, компании, които и без друго вече имат контрол на повече от 70% от световния пазар. Португалия, Испания, Гърция, Кипър и Франция през 2007 година осигуряваха повече от 60 000 тона, ще бъдат сериозно засегнати. Има безпокойство за оцеляването на европейските производители. Комисията всъщност не планира никакви конкретни мерки за производителите от Европа, не променя регламентите, не променя бюджета на ПОСЕЙ, както беше одобрен през 2006 производителите на АКТБ също ще бъдат засегнати от последиците от прилагането на тези споразумения. Палиативните мерки, които бяха споменати, няма да компенсират щетите. Кой трябва да поеме отговорност? Хората, които подписват тези споразумения, трябва да поемат тази отговорност. Никой тук не изрази такива безпокойства. Благодаря. Наистина в процедурата по привличане на вниманието регламента за изказване е не повече от една минута. Моля да я спазвате. Опитвайте се, уважаеми колеги. Да, не компенсирате а, краткото време за изказване с а, темпото на изказване, което е много бързо. Сега господин комисаря Чалус има думата. Сигурна съм, че вие ще спазите регламента и също така ще говорите бавно и разбрано. Благодаря, госпожо председател. Аз ще отговоря директно на въпросите, които бяха засегнати. Първо, уреждане на конфликт. За това стана дума от началото. И а, е, дали едно многостранно споразумение може да спомогне за това. Със страните от Латинска Америка бяха договорени такива споразумения, защото те очевидно имат интерес е, от тях и а, е, ние ще получим а, е, нещо в замяна за това, което сме им предоставили. Беше казано нещо за а, мултинационалните концерни, които печелят в а, страните от а, АКТБ. А, Естествено, като Европейски съюз, ние не можем да а, решаваме вместо правителствата на страните от ККТБ. Със средствата, които предоставяме на тези страни, може да се постигне много, ако средствата се използват разумно. Аз мисля, че това се отнася и за регионите в крайно отдалечено положение, особено там, където се произвеждат банани господин Мато и господин Тешайра, аз мога да ви представя цифрови данни. Беше казано, че през 2006 година Допълнително е имало някакви средства. Аз съм изчислил всичко от 176 до 137 евро спаднаха митата. Предвижда се също възможност в кръга Доха тези мита да спаднат до 79 евро на тон. 8,4% допълнително са предвидени като средства, 22 милиона евро годишно и аз мисля, че бюджета на ПОСЕЙ беше много по-висок през 2006 година, отколкото във времето преди това. Такава е оценката, която е извършена на програмата ПОСЕЙ. Евентуални други компенсации не са взети предвид и сега, заедно с вас и с съвета, ще се дискутира регламента за посе, ще има компенсации, обаче голяма част от тези компенсации се покриват от предвидените средства. Аз мога да ви докажа това с цифри. Водили сме много дискусии с държавите членки и беше казано, че ако аз правя някаква декларация, някакво изявление, то се базира винаги на конкретни цифри. Често се говореше за малките производители в настоящия диспут. Аз мисля, че Естествено, те трябва да се ползват с най-голяма закрила, но програмата по СЕЙ и средствата от нея трябва да се използват а, м, за а, тези дребни производители. За съжаление обаче не винаги е така. А, ние трябва да гарантираме предвидените средства наистина да допринесат за преструктуриране на бранша. Ако обаче тези средства от програмата по СЕЙ наистина се използват за преструктуриране, което да върви паралелно с компенсацията, тогава ще се даде възможност за альтернативни решения за дребните производители. Аз съм абсолютно открив за нови решения, за нови идеи, също и по отношение на посей, така че да се използват по-добре средствата по тази програма. Господин Камбел. По отношение на използването на тези компенсации, нашето мнение е следното. Смятам, че производителите от тези региони са също граждани на Европейския съюз, те са данакоплаци и според мен е нормално ние да ги подкрепяме. По тази причина за мен мерките, които прилагаме спрямо тях са оправдани. За банана, който днеска сте купил, ако той не съответства на изискванията, вие не трябваше да го купувате. След като сте го закупил, това означава, че а, този банан отговаря на приложимите стандарти. Аз е, мисля, че с това отговорих на най-важните въпроси. Е, в заключение, може би ще спомена, че в рамките на дискусиите за ПОСЕЙ аз е, съм абсолютно открит за нови идеи и по отношение на въпроса как съществуващите компенсации или някакви бъдещи компенсации биха е, отговорили най-добре на тези е, необходимости, на тези провокации. Аз е, мисля, както посочи докладчика, че в много отношения ще бъде добре е, да знаем, че вече един исторически конфликт е приключил. Благодаря. Госпожа Геори. Благодаря, госпожо председател, госпожо докладчик, е, дами и господа, уважаеми депутати, господин комисар. Искам да благодаря на комисаря за това, че отговори на много от повдигнатите въпроси и а, притеснения. Аз самата ще се занимая също с някои от а, ком, направените коментари. Първо някои се притесняваха за страните от АКТБ, за новите мерки, за компенсация. А, и искам да кажа, че програмата за мерки съпътстващи бананите е на лице именно с тази цел, а, за да осигурява а, подпомагане а, възлизащо на 192 милиона евро годишно. Какво ще се случи, ако митата спаднат още повече, ако либерализацията продължи? Тук говорим за Женевското споразумение. Европейския парламент – и съветът ще могат да решават дали да се подписват други споразумения с страните от Андите и дали да се обмисли свободна търговия с банани с тези страни. Дами и господа, смятам, че тук виждаме края на 15 години търговски спорове. Това споразумение ще укрепи позицията на Европейския съюз в рамките на Световната търговска организация и в кръга от преговори от Доха. Споменахте и други важни въпроси, като солидарността, спрямо най-бедните страни. Да, те не трябва да се забравят, но това споразумение за търговията с банани и регламента също са важни, е, така че е, ви призовавам е, да подкрепите споразумението. Благодаря. Сега давам думата на докладчика. и е, на е, колегата задал устния въпрос. Госпожа Балсан, имате 5 минути. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, струва ми се, че дебата беше много интересен и ни позволи да изразим своите безпокойства, неща, които вече обсъждахме в рамките на парламентарната комисия. Искам да подчерта, подчертая отново един важен факт, който понякога пренебрегваме, а именно, че тези споразумения усъвременяват а, един ангажимент, поет от Европейския съюз като член на Световната търговска организация. Не бива да забравяме този факт. Това са споразумения, чрез които Европейският съюз е в състояние да разреши най-сетне много сериозен проблем с важни страни. Европейския съюз също наручаваше принципа на недискриминацията и тези споразумения възстановяват репутацията на Европейския съюз като отговорен член на СТО. Става дума за това, че чрез тези споразумения се слага край на дълги спорове, които тровеха работата по сключването на други споразумения. Целта сега е да се установи нов баланс, както става чрез споразумението, което обсъждаме. И целта тук е да се подпомогнат уязвимите страни. Въпроса за придружаващите мерки се следи внимателно. Важно е, че сме предвидели такива съпътстващи мерки, но още по-важно е да направим оценка на тяхното въздействие. Радваме се, че и съветът, и Европейската комисия поеха ангажимент, че ще следят отблизо ситуацията и изразиха своята готовност да предприемат действия, да предложат нови мерки, ако се налага. Посей беше включен в проекто резолюцията. Това е деликатен въпрос, който трябва да следим. Трябва да следим как се прилага посей и дали финансовите средства, които са заделени за целта, са достатъчни, за да отговорят на потребностите на най-отдалечените райони и на производителите на банани там. Нещо друго, което особено ме радва, е, че се признава нуждата от това да следим прозрачността на продоволствената верига. Ние трябва да следим и за разпространението, за предлагането на банани. Трябва да следим как се прилагат споразуменията, как се прилагат съпътстващите мерки, доколко адекватна е програмата по СЕЙ, за да отговори на нуждите на европейските производители. Ние трябва да разширим дейността, трябва да разгледаме цялата верига, която а, има ефект върху а, крайната цена. Трябва да зачитаме интересите на потребителите. Всички тези неща и учитани интересите на потребителите, трябва да вземат предвид текущото положение. И трябва да знаем, че ние загубихме спора с САЩ и латиноамериканските страни. Необходими са ни тези споразумения, те са добра отправна точка, за да можем да приведем на практика новите съпътстващи мерки в сферата на производство на банани, на търговията с банани. Потребителите искат да има повече прозрачност в продоволствената верига. Тези споразумения ще ни позволят да подобрим функционирането на Европейския общ пазар на банани и да защитим интересите на производителите на банани от Европа, както и да сложим един спор в рамките на СТО, член на която е Европейският съюз. Благодаря, госпожо Госпожо Балцани, искам да посоча, че гласуването ще се състои